Уважаеми колеги, нека да е, започнем днешното си заседание. Първо, е, приемане на дневния ред. Дневният ред е прият. Е, точка втора. Изслушване, публично изслушване на Даниел Нои, председател на надзорния съвет на Европейската централна банка. Нека да приветствам госпожа Ной. Нека да я поздравя а, за нейните нови отговорности. На днешното изслушване ще говорим за резултатите от оценката, ще говорим за следващите стъпки. Ще говорим за единия надзорен механизъм, ще говорим и за последния доклад, е, тримесечен доклад за приложението на регламента за единия надзорен механизъм, който бе предаден на депутатите и от утре Европейската Централна банка поема своята надзорна функция. Това е историческо събитие много важно и за нашата парламентарна комисия, защото нашата комисия допринесе значително за разработването на този надзорен механизъм за банките. И така, нека да дадем думата на госпожа Нои, след което ще има възможност колегите да зададат въпроси. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, много се радвам, че съм тук днес. деня преди Европейската Централна банка да поема своята надзорна функция, решението на парламента и съвета от миналата година изискват Европейската Централна банка да идентифицира надзорната работа, свързана с надзорния механизъм и всичко това ще бъде финализирано утре. Затова нека да ви информирам като представители на европейските граждани за напредъка, който сме отбелязали до тук. В следната година е една от най-натоварените години от, годин, от работата на Европейската Централна банка. Готови сме да поемем надзорната функция, защото ам, вече сме приключили с а, пълната оценка на системата. И тук вече имаме много подробна информация, която е натрупана в единия механизъм на, за надзор, за да може да се изпълнява надзорната функция за следващата година. Достатъчно информация е предоставена и публично и така сме направили всичко възможно за подобряване на доверието на инвеститорите в Европейската банкова система. Освен това, сме извършили необходимата подготвителна работа за надзорния механизъм, както става ясно и от тримесечните доклади, които ви предаваме от миналия ноември насам. Последния доклад ви бе предоставен днес. И така Европейската Централна банка разполага вече с необходимия капацитет за извършване на надзорните си функции и за мен е чест да потвърдя тук пред вас днес, че сме готови да поемем тази надзорна функция. За тази цел Европейския парламент заслужава е, огромна похвала, защото изигра много важна роля и целта беше банковата система отново да може ефективно да финансира економиката и да насърчи економическото развитие, за да може чрез економически растеж да се намалят неприемливо високите нива на безработица. Сега, що се отнася до оценката, публикувана на миналата седмица, е, ще се занимая с нея преди да е, поговоря повече за надзорния механизъм. На 26 октомври бе публикувана оценката. Тя е важна за новия надзорен режим в еврозоната. Институциите, които ще бъдат предмет на надзорната дейност на ЕЦБ, вече имат достатъчно ясна представа как ще бъде изпълнявана тази надзорна функция. Тя ще е независима, ще бъде, много, ще бъде строга, ще бъде последователна и ще бъде на всички нива на механизма. Така може да се разчита на, на добро сътрудничество с националните компетентни надзорни органи. Това е важен елемент от механизма. Работихме и за задълбочаване на сътрудничеството между е, отделните на звена на надзорните механизми, за да се работи е, добре съвместно. Какви са резултатите от е, подробната оценка? Целите са постигнати там, където има недостиг на капитал трябва да бъдат предприяти мерки. 130 банкови групи участваха в оценката, 20 трилиона евроактиви, над 80% от всички банкови активи в еврозоната са това. И ЕЦБ има надзор над 600, 6000 извинете, експерти от националните органи и от 6000 експерти от национални органи и е, частни е, аудиторски фирми участваха в провеждането на оценката. Над 800 отделни портфела в и над 1000 да, над 19 000 кредитополучатели са били а, оценени качеството на активите показва агредирано общо въздействие от 47 милиарда евро за участващите банки в края на 2013 година. Това са само средства, свързани с коригиране на на експозициите 136 милиарда са неизложените суми. 263 милиарда евро за 3 годишен период недостиг на капитал 25 милиарда в 25 участващи банки. 12 банки обаче вече е, го покриха чрез нова емисия на е, е, за набиране на капитал през 2014 година. Останалите банки трябва да представят достатъчно добри капиталови планове до 10 ноември, т.е. две седмици след обявяването на недостига на капитал и след това имат 6 месеца за приложение на коригиращите мерки и а, 9 месеца, а, в зависимост от а, метода на набиране на средства. Очакваме недостиг на капитали да бъде покрит от частни източници и само там, където нямат такива възможности, се използват евентуално публични средства, но с конкретните правила за държавна помощ и с правилата за споделяне на тъжеста и ам, е, вземайки предвид иерархията на кредиторите. Е, сигурна съм, че банките ще предприемат съответните мерки чрез подходяща оценка на е, пазарите. Оценката е проведена по надежни методи. Като цяло капитализирането, което е необходимо, е доста е сравнително малко голяма част от банките, на които предстояше оценка, теринча че бяха предприели предварително мерки за засилване на позициите си и преди лято на 2013 година. И така бяха добавени над 200 милиарда капитал в, чрез допълнителни мерки. Европейската централна банка е завършила своята работа по оперативната структура на механизма и бяха предприяти съответните, въведени съответните правни мерки, например разделянето между паричната политика и надзорната функция на Европейската централна банка, регулирането на надзорните такси и през 2015 година очакваме да приемем регламента за отчетите за надзор. Е, има е, вече е, вървят допитванията по въпроса от 23 октомври сам и основните елементи на, на модела за надзор вече са очертани, вземайки правит основните най-добри практики сред нашите държави членки и в други страни, за да може да има възможно най-добра последователност и координиране. Съвместните ни надзорни екипи състав служители на Европейските централни банки и националните компетентни органи. Това е иновационна структура, която показва нашите международни, международна насоченост и мобилизирахме 900 служители в рамките на надзорните генерални дирекции бяха назначели 90 е, е, нови служители. Те все още не са е, в Европейската централна банка. Предстои да започнат работа през следващите няколко седмици. Получихме и 21 000 кандидатури за надзорните функции и 3000 кандидатури за дейностите, свързани с административната подкрепа на дейността. Някои от новоназначените служители ще поемат своите постове малко по-късно, както вече казах, това са 90 души и а, до края на ноември ще а, приключим с назначаването на нови хора. През 2013 година, когато започнаха усилията по а, оценката, а, все още не беше ясно дали ще успеем да се справим с задачата да изградим екипа, който ни е необходим. Затова искам да изразя своята благодарност към всички от името на надзорния съвет, всички, които работиха без почивка месеци наред, за да може надзорния механизъм да бъде пуснат в действие на датата, на която трябваше това да стане. И така, както може да се очаква от нас, ще бъдем строги, ще проверяваме нещата в подробности, ще бъдем справедливи, отчетни и независими. Всичко това е очертано и в междуинституционното споразумение и меморандума за разбирателство с Европейския съюз. Това е рамката, която Дават лична възможност за работата на независима Централна банка, отговорна за надзор. В заключение, нека да спомена две основни неща отново. Много бързо отбелязахме напредък в постигането на Банков съюз. През последните две години Европейския съвет взе решение да да въведе банковия съюз, Европейската централна банка е напълно готова да поеме банковия надзор за под... и подготвителната работа за един механизъм за преструктуриране, където също има значителен напредък. Нещо, което трябва да допринесе и за интегрирането на европейските финансови пазари. Същевременно обаче не можем и не трябва да сме е, самодоволни, защото има още работа завършена. Трябва да се завърши и рекапитализацията на тези банки, при които подробната оценка установи е, недостиг и недостатъци. Е, държавите членки трябва да допринесат към единния фонд за преструктуриране и освен това, трябва да имаме напълно равнопоста... пълна равнопоставеност на всички финансови институции на Европейския съюз, нещо, което става възможно благодарение на единните правила на Европейския банков орган. Затова разчитаме на Европейския банков орган, на Европейската комисия и на вие като законодатели да продължавате да играете конструктивна роля за създаването на единния финансов пазар на Европейския съюз. Благодаря ви много. Очаквам вашите въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо Нуи. Сега давам думата на представителите на политическите групи. Педро Салва има думата. Благодаря, благодаря, госпожо председател, за това, че можем да присъстваме днес тук на тази среща. Един от въпросите, които засягат най-много гражданите, са кредитите, най-вече, що се отнася до страните от Южна Европа, Испания и най-вече това се отнася за малките и средни предприятия. Отутре вие ще отговаряте за надзора върху системните банки. Това достатъчно ли е, за да могат да тъкат кредити към малките и средни предприятия, особено в страни като Испания, където банките при стрес-теста получиха добра оценка? И ако това не е достатъчно, какво още е необходимо? Втори въпрос. Ако вземем предвид критериите, които са свързани с изпълнението на Базел 3, възниква въпроса дали резултатът от стрес-тестовете нямаше да бъде съвсем различен. Благодаря, госпожо председател. Thank you for your question. I uh, believe that... Благодаря за въпросите. Мисля, че комплексната оценка като прозрачно упражнение ще помогна инвеститорите да организират капитала, който е необходим за някои банки. От тук има доверие, защото познаваме балансовите отчети на банките и се надявам, че ще има възможност да се кредитира економиката, особено от малките и средните предприятия, където има трудности. Това беше предпоставка за да започне кредитирането на економиката. Надзорниците си свършиха работата, но ние не сме единственото действащо лице с оглед кредитирането на економиката. Трябва да се подобри цялостното економическо състояние трябва да се включат и други субекти за разликите в резултатите от комплексната оценка за различните държави. Тук не става дума за разлики между държави, а за разлики между отделни банки. Има някои банки с недостиг на капитал, който трябва да се покрие което е резултат и на економическото състояние на държавите. Ако то е по-трудно и от, от тук положението на банките е по-трудно. Това е корелацията, но на първо място оценката е оценка на отделни банки. Стрес тестовете имат задача банките да са платежоспособни в случай на влушаване на економиката. Благодаря. Ренато Соро. Благодаря. Благодаря, господин председател. Италия спада към страните, които са силно засегнати от резултатите от стрес тестовете. Става дума за една много значима банкова институция – само в рамките на няколко дни стана ясно какво стана след е, това е, обявяване. 40% от увеличението на капитала се стопи и италианците трябва да могат да разберат е, какво представляват тези стрес тестове. Трябва просто да се каже, че тези тестове са безпристрастни, че са ефективни, че дават възможност за представяне на ясна информация – за банките в системата и някои економисти задават този въпрос. Действително, аз бих искал да получа отговор. Защо а, е, при тези анализи не са включени и други фактори за оценка на риска и защо не се включва въпроса дали реалната економика предприятията могат да отдават пари под заем? Става дума за портфела, става дума и за мисмечинг, е, става дума изобщо за всички тези въпроси, които са свързани с банките. Бих искал да спомена и лихвите по много дългосрочните заеми, също така договорите за деривати. Много е важно, когато се говори за обем, да се вземат предвид тези неща. Банката в Сиена изпадна в криза не поради ситуацията като такава, а поради други фактори. И в този случай италианската общественост трябва да разбере какво може да се направи с помощите и всъщност как изглежда ситуацията при тези банки. В крайна сметка става дума за 50 милиарда държавна помощ, които бяха отпуснати на нашите банки. Германската система предвиди 240 милиарда и тук трябва да направим сравнение и да си зададем въпроса дали тези държавни помощи също се вземат предвид, трябва ли да се изплатят обратно. И защо как изглеждат всички тези неща при засегнатите банки? Благодаря. Е, е, е, Благодаря за въпросите. Ще повторя, оценката е на банки, а не на държави. Споменахте а, а, банката Монти Паша. Вижте доклада на гуверньорът на Италианската централна банка. Част от обяснението е лошо управление в миналия период. Разбирам, че има ефект и от економическото състояние в Италия. Нашата оценка беше е, справедлива и прозрачна е, с оглед е, на методиката. Публикувахме преди това как ще оценявахме качеството на активите и от какво се състои стрес теста. Някои банки в предишния период са били силно засегнати и това се видя в резултатите с оглед на рисковете тествахме на кредитния риск и риска за търговия. Това е на нашият жаргон на третото ниво в търговските книги. Като оценяваме стойността съгласно определен модел с определени корекции – Стрес теста не може да покаже всички рискове за 100 банкови групи в 19 държави, ако включим и Литва. Рисковете, които не са взети предвид, ще бъдат отчетени в следващата стъпка пилотния проект 2 надзорния преглед, рисковете за лихвения процент, нещо, което обикновено се включва в надзорните процеси. Прегледа в надзорния процес ще използва констатациите от комплексната оценка, не само количествените измерения, недостига на капитал, но и цялата остана информация, която събрахме. И тази част е в ръцете на националните надзори. В момента се подготвяме за цялостния надзор и тази част ще бъде поета от колегите в националните надзорни органи. Тези рискове не са забравени и ще бъдат част от следващата оценка, следващите няколко месеца. За държавната помощ ситуациите са различни. Ако има одобрение от комисията, е положително като резултат но ако активите са лоши, се налага част от тези активи да бъдат изкупени отново, ако има съответен падеж. Банките са подготвили съответно своите планове. Няма несправедливо отношение. Приложихме една методика, която беше обявена публично taken fully into, into account. Okay, next speaker for the ECR, Stanislav Odzok. Отсо Stanislav. Пани Przewodniczący. Уважаема госпожо председател, капиталовите планове са свързани с банки, които показват липси, липсващи суми. Вие посочихте, че е, са планирани мерки в други сектори, които ще засегнат всички участващи банки, също и тези, които е, не показват липси. Е, това е свързано с корекции в сметките, където са установени грешки или където е установено, че не са спазени счетоводните стандарти в достатъчна степен. Бихте ли могли да дадете по-точна информация какви мерки ще бъдат взети в рамките на допълнителните дейности, които се предвиждат. Също така, какво е вашето мнение за тях и не виждате ли опасност от предложението инвестиционното банкиране да се раздели от ритейл банкирането? Това няма ли да доведе до е, недостиг на капитали в реалната економика, най-вече в малките и средни предприятия. Според вас това не е ли едно допълнително ограничение на автономията на независимите банки? Благодаря. Regarding the, the, the capital plans, uh... За плановете за набиране на капитал, когато има недостиг, събрахме качествена и количествена информация за банките и ще използваме тази информация по начина, по който предложихте. Има специфични провизии, които се видяха при оценката на активите. Е, част от тях са счетоводни провизии. Поискани бяха от аудиторите на банките – част от допълнителните провизии са по-скоро за предпазливост, непруденциални. Но това е много важен елемент. Опитваме се чрез общи провизии за съответните портфели да подобрим капитала. Има и качествена информация за политиката, за процесите в някои банки, капацитет да предоставят информация на надзора, качествена информация и то в кратък срок. Тези неща са важни и ще бъдат използвани като елементи за разделянето на дейността, на структурните реформи вътре в банките. Вие знаете установището на ЕЦБ. Подкрепяме предложенията на комисията с известни нюанси. Според нас, поради това, което казахте, за маркетмейкерите, които подкрепят економиката, те трябва да бъдат подкрепени. Както е записано и в германското право, и в френското право, и в законодателството и на други държави. Това е много важен момент да защитим така наречените маркетмейкери. Важното е, е чрез е, единната европейска система да не нарушим националното право. В противен случай ще има неравенство. Грация, Михал Тарър за групата Алде. Всъщност, когато ставаше дума за стрестовете, не, став... не ставаше дума за отделни страни, а за отделни банки. Обаче резултатът от тези тестове беше следният. Някои държави очевидно имат по-голям брой банки, които трябва да изпълняват още задачи, които трябва да увеличават собствения си капитал и които трябва да се консолидират. Има наблюдатели, които сочат, че този процес на консолидация на банките води до спад на отпускането на кредитите на, реална, на реалната економика и това може да засегне малките и средни предприятия. Споделяте ли тази загриженост и мислите ли за това как може да се избегне такова нежелано намаляване на обема на отпусканите кредити и как може да се избегне пречката, която проистича от това за реалната економика, най-вече в някои страни. И вторият ми въпрос е свързан с системния риск. При стрес тестовете той може да се изключи почти. Рискът за отделните финансови институции, като се има предвид, как преценявате така наречените second round effects, които всъщност могат да бъдат източник на верижни реакции в финансовия сектор. Благодаря. Excuse me. De е, е, if we consider the, the country... Ако разгледаме резултатите на комплексната оценка страна по страна, е очевидно, че по-големия по-голямото натоварване на страните, където економиката не е в добро състояние или доскоро не е в добра, била в добро състояние. Като цяло, много неща зависят от това на какъв етап на економическо възстановяване се намира съответната страна и съответните банки. Е много е добре това, че в Гърция банките използват добре възможностите за приложение на плановете, по одобрение от Европейската комисия в началото на приложението на плановете, в Кипър, например, има повече възможности за допълнително участие роля, това играе важна роля. Това е основният елемент, всъщност, ако искаме да анализираме нещата страна по страна. Но аз, като представител на царен орган, смятам, че е по-добре да се анализират нещата банка по банка. Що се отнесе до предоставянето на кредити на малките и средни предприятия, мисля, че комплексната оценка може да се разглежда като предварително условие за това банките да могат да финансират економиката, започвайки от малките и средни предприятия. Мисля, че като цяло може да се каже, че до голяма степен това вече е постигнато. Предприяти са и други мерки. Има разпоредби, мерки, които са взети още преди комплексната оценка, например, а, разпродаването на наследени активи а, от а, преди кризата, мисля, че а, нещата са вече а, приведени до голяма степен в ред. И това е добре там, където има предприемачи, които имат желание да инвестират. И така основната оценка, която могат да представя тук е, че е, ние сме си свършили работата там нататък е, и останалите действащи лица трябва да свършат своята, за да може е, действително това да е един нов пласък за економиката. Що се отнася до системния риск, когато провеждаме такова такава сериозна проверка, като комплексна оценка, системното изменение е много важно, защото тук става дума за 130 банки, най-големите банки на еврозоната, така че Тук говорим за финансова стабилност, за системни риски, няма противоречие между това и микро пруденциалното упражнение на комплексната оценка. Защото и двата елемента са в правилната, в общата посока. Кои мери се Обединената левица? Мариза Матиас, благодаря. Аз искам да се спра на един национален въпрос, поради който се извинявам. Стрес тестовете бяха проведени в БЦД, една португалска банка, и резултатът беше, че нищо не е необходимо да се прави, не е необходимо да се увеличава капитала. Проблемът е с датата, на която бяха проведени тестовете. Аз искам да попитам какво е вашето мнение в тази връзка. Има и още една процедура с друга португалска банка и аз съм убедена, че вие следите какво се случва. При заключенията се правеше разлика между добри банки и лоши банки и основните е, кредитори бяха включени към а, е, графата Добра банка и лошите кредитери към графата Лоши банки. Освен това, законодателството има прекалено много законодателни актове. Аз не намерих абсолютно нищо там в тази връзка с а, старши кредиторите. Съжалявам, че отново ви занимавам с национални въпроси, обаче те са много свързани с европейските въпроси. Благодаря. И да Да, действително. Това са въпроси, които е трябвало да се разрешат на национално равнище. Ние не сме били е, надзорен орган в е, момента, в който се е случило всичко това. И начинът по който се е, разрешиха нещата в Португалия е бил решен преди да се въведе основата на единния механизъм за преструктуриране. Като цяло бяха спазни правилата за държавната помощ, които по-настоящем са европейски правила, но това е всичко, което мога да кажа по този въпрос. Е, Банко е спирито. Саунто е един специфичен случай. Е, този тип случаи по-трудно се оценяват, иначе за останалите банки, които бяха включени в комплексната оценка, всички те са били оценявани по най-същата методология. Там, където има недостиг на капитали, те е, трябва да се той трябва да се коригира основно чрез частни средства. Ако няма а, е, никаква друга възможност, а, е, се прибягва и към а, публични средства, но чрез, с прилагане на а, правилата за държавната помощ. През 2015 година започва а, частичното прилагане на директивата, а, пълното и прилагане се очаква за 2016 година. Благодаря. Свен Гига от, от групата на Зелените има думата. Мадам Нуи. Добре дошла. Но отново, госпожа Нуи. Обсъждането дали или не Европейската централна банка да се занимава и с надзор бе доста разгорещено. Взехме сегашното решение заедно с съвета и поради договора за Европейския съюз, но като цяло за нас е много важно да има ясно разделение между фискалната, фискалната политика и паричната политика. Моят въпрос е следният. има ли, имало ли решения, които са били взети на ниво Централна банка и променени на ниво надзорен съвет. И е, второ, ЕЦБ няма право да е, се занимава с е, надзор в областта на застраховането, но много често една и съща банка се занимава и с двете дейности. Първо, по отношение на разделението, то е приложено в пълна степен. Бе взето решение от управителни съвет за достъп до информация, възможности за сътрудничество или забрана за сътрудничество между различните части на ЕЦБ. що се отнася до някои от задачите на надзорния съвет. В самото начало ме проведохме внимателно обсъждане на комплексната оценка, защото не беше съвсем ясно дали това е част от подготвителната работа или вече е част от надзорната дейност. Допитахме се до правни експерти е, имаше различни тълкования и като цяло а, е, резултата беше 50 на 50. Половината смятаха, че е подготовителна дейност, половината смятаха, че е надзорна дейност, но в крайна сметка а, е, се взе решение. Ма, комплексната оценка да се разглежда като надзорна дейност И а, е, за това решенията бяха вземани от управителния съвет по обичайната процедура. прилаганата методология пасна много добре на това решение. В края на оценката стана ясно, че е, е, е, трябва да се прилага е, тази процедура. Когато има намеса от страна на правителния съвет в работата на надзорния съвет, е, каква е вашата реакция? Имате ли възражения? Всичко наред ли? Е? Нямам а, особени проблеми в тази връзка. Що се отнася до конгломератите. Работим заедно с всички колеги е, и, и като и работим с националните органи. Аз съм работил в а, е, такава институция до 2010 година Сътрудничим си тясно с всички колеги, които работят в областта на застрахователния надзор. И така на европейско равнище работим основно с ЕЙОПА. И едва в последствие банковия надзор и застрахователния надзор във Франция бяха а, слети, а, е, но смятаме, че като цяло е добре да има тясно сътрудничество с Айопа. Още в началото на своята а, работа започнах. Бях на заседание по тази тема, за да може да работим добре. Марко Дзани. Марко Дзани, благодаря. Искам да се върна накратко на въпроса, който беше зададен от колегата Соро, използваната методика при този анализ, защото, според мен, анализите на ЕЦБ не са подходящо средство за показване на най-големите пропуски, които съществуват в балансите на европейските банки. Просто се остана на повърхността. Искам да ви попитам каква методика прилагате също във връзка с ВТА. Това е, може би, методика, която не дава добри резултати. Съществува риск от кредитиране във връзка с кредитирането, обаче, напълно беше забравена бомбата, върху която седят не само европейските, но и световните банки. Това са дериватите. Е, дериватите са инструмент, който трудно подлежи на категоризация, защото дават възможност за непрегледни договори и е, това води вече до непрозрачност. И според мен точно тук трябва да започна оценката на риска от европейските банки. Какво мислите за по-опасно? Ще взема един пример от Италия. Е, банка в Сан Пауло при е, активите на тази банка става дума най-вече за е, кредити на предприятия или Deutsche Bank е в по-голяма опасност, която в нейния баланс има деривати в размер на милиарди евро и при тези деривати тук е, е, имаме 67 милиарда евро в такъв обем са. Е, това е цифра, която трябва да се познава точно. Така че кажете, кое е по-опасно за вас също и предвид факта, че тук е, е имало държавна намеса по време на кризата. Например, Германия. Тя се опита да помогне на германските банки по време на кризата и е, похарчи около 80 милиарда евро между 2008 и 2012 година. Именно защото в германските банки имаше твърде много деривати и италианските банки там също трябваше да се проведе рекапитализация, но в много по-малък обем. Това също е доказателство, че истинският проблем е в дериватите, а не в кредитите за предприятията. И още нещо. Посланието, което изпраща ЕЦБ с този анализ – от една страна, е, Европейската Централна банка твърди, че желая да се провеждат по-нататъчни мерки е, с различни финансови инструменти, за да бъдат накарани частните банки да отпускат свежи кредити на малките и средни предприятия, но тези стрес тестове и прегледът на качеството от тях е, проистича точно обратното послание. Така че аз искам да чуя от вас как е, виждате вие това противоречие. Благодаря. I think uh, the, the risk-weighted uh, methodology Методиката за рисково претеглените активи е коректна. Важното е да гарантираме валидирането на модела на съответната банка. Нямаше възможност в краткия период за комплексната оценка да разгледаме този аспект. За 2015 обаче остава като приоритет. Ще валидираме отново на моделите, които използват банките, за да работят потенциално и то в 19 държави. Не смятам, че дериватите са по-рискови от някои традиционни операции. Някои банки реализираха големи загуби, но други банки реализираха по-големи загуби в другата част е, на дейността, традиционната. И двата риска, и традиционния, и този от дериватите, трябва да бъдат управлявани и намалявани там, където е необходимо. Това се опитвахме да оценим. най-неясният риск за дериватите е на ниво 3 в търговските книги. За тях няма пазарна цена и стоеността се оценява по модели. Тези неща бяха включени в оценката, така че можем да се уверим, че тя е коректна. Ако искате е, забрана е, за търговия е, с най-рисковите активи, очакваме директива за структурните мерки. Ще прилагаме каквото се запише в регламента. Лимитът е Да, да включим а, и големите корпоративни фирми. А, те са големи ползватели на деривати. Трябва да гарантираме, че има достатъчно средства за маркетмейкерите. Моно. Господин Бернар Моно. Ние сме впечатлени от вашата кариера. Вие от 15 години работите но във вашата надзорна дейност с нищо не успяхте да предвидите кризата. Сега се оказва, че има значителни проблеми в частните банки. Всъщност, стрес тест се базира на съответни хипотези. Представете си, ако възникне криза в реалните имоти, защо някои от тези събития не са включени в хипотезата. Три въпроса, госпожо Нюи. Дали са изследвани тези четири риска? Евентуално за веришният ефект Опасявам, че, че някои от вашите резултати са в полза на инвестиционните банки, а не на, на онези, на които работят чрез банкиране на дребно. Като, например, Монти Паша в Сиена е, е, е, е, е отличен пример за спестовна банка. И за това няма достатъчно капитал за кредитиране на, на реалната економика. Благодаря. Regardons euh, en ce qui concerne les, les, les scénarios. Euh, le... Se отнася до сценария за риска, когато става дума за комбинация на елементите, които вие споменахте, и по-специално за увеличаване на спредовете по отношение на задълженията и е, да се види каква е връзката с риска и какво е качеството на кредитния риск, е, в частност в е, страните, където все още не са довършени реформите. И в определен брой случаи имаме и липса на съответно третиране на недостатъците в баланса. И всички тези рискове са комбинирани, както имах вече възможност да кажа, не непременно това е сценарий, който се, е свързан с и насочен по-точно към сестимния риск. Тук трябва да се види кои са по-вероятните рискове, които биха могли по по-значителен начин да се отразят върху европейската Централна банка. Всъщност обратния сценарий беше дефиниран от ОСРБ, съветът за системния риск в еврозоната. Всъщност тук се включват всички европейски държави и членки. И тук се обсъждат и стрес тестовете, където ССМ не е свързан с voting member, а non-voting member. И всъщност мога да попитам дали е по-трудно за депозитарните банки, отколкото за търговските банки. Не мисля. Аз е, мисля, че е, банката, която вие посочихте, ще намери е, пред своите акционери или по-скоро от своите акционери средствата, които са необходими за да продължи своята класическа дейност на банка, която е насочена към економиката, която е в нейна услуга. И сега какво се случи миналата седмица в Италия? Имаше решение на съда за предходни действия на тази банка. Става дума по-специално за някои дейности, които вие изтъкнахте, свързани с дериватите и Всъщност аз мога да посоча, че е, трябва да има връщане към по-класическия занаят на банките е, и е, това е, може да е, бъде в голяма полза на малките и средни предприятия. Господин Брайан Хейс, благодаря, господин председател на Добре дошла на госпожа Нюи. Искам първо да попитам на банките, които бяха съобщени, че имат недостиг на капитал. Следва да подготвят съответни планове. Какви ще бъдат коментарите на надзорният орган за съответните планове. Питам, защото искаме и тези планове да бъдат достатъчно прозрачни. На второ място, два национални въпроса. В Ирландия а, а, имаше а, а, доста банки в а, стрес тестовете в една от банките се установи недостиг на капитал, въпреки че бяха набрали доста капитал в началото на годината. И общия въпрос е, ще работите ли с банките за разрешаване на наследени проблеми, ипотеки, да речем, в балансовите отчети, в ЕЦБ, разговаряте ли за решаването на подобни наследени проблеми? И каква е дискусията между надзорният орган и ЕЦБ? И накрая още един въпрос. Вие се включихте наскоро в подкрепа на на Ирландската на Централна банка 20% депозит за ипотека за нови жилища. Няма ли да се наложи по-гъвкав подход в някои случаи, особено за първоначални купувачи на жилища? the, the capital plans that the bank will have uh, to, to deliver. Плановете за капитала. Банките трябва да ги подготвят до 10 ноември. Основното е, че има недостиг на капитал. Очакваме а, да се появи капитал, за да се покрие липсата. ако не се направи чрез емитиране на акционерен капитал, трябва да се потърси по-просто решение, а не сложни варианти, което да отговаря е, на профила на рентабилност на банката. За купуването на, на спешен капитал на за банка, която е печеливша, не е подходящо решение. В момента изчакваме края на срока, за да видим какво ще представят банките. Очакваме решения, които да направят банките по-стабилни и по-печеливши. Да, имаше недостиг в тази банка, която споменахте. Обедена съм обаче, че ще бъде намерено решение. Сегашното ръководство на банката търси съответно решение. А пък другото, което казахте за ипотеките, дали бих подкрепила мерките предприяти от Централната банка на Ирландия, която поиска определен процент предварително плащане процент от ипотеката. Бях в подкрепа на тази мярка, когато беше обявена. Мисля, че тази мярка е, не е чак толкова болезнена за евентуалните кредитополучатели, за първоначалните купувачи на недвижим имот, жилище, апартамент, за да могат да си поемат ангажиментите след една такава покупка. Видяхте резултатите от лошите ипотечни кредити в щатите. След кризата много хора обедняха. Кредитирането трябва да е, е пруденциално. В противен случай се създават сериозни проблеми и за банковата система, и за домакинствата. Jakob von Weizsäcker. Madame Nui, um, you've just uh, completed a formidable exercise. Uh... Госпожо Нуи, е, току-що приключихте една много голяма задача. Искам обаче да се вгледаме по-внимателно в резултатите. Дали са това, което очаквахме. В нашата комисия подготвихме преди време една таблица за това, което наричаме освобождаване от привлечени кредити. И една от констатациите там беше, че, че преди кризата а, имаше около 120% и от тук и от татък океана след това този процент в Штатите падна до 50%, в Европа слязохме до 5%. В момента имаме нарастване на този процент. Той няма да се промени след рекапитализацията, която искате. Да се питам защо стресът? тестовете е, бяха приключени без е, да се установи проблем. Там, където няма отказ от е, привлечени средства. За дефлацията БВФ е, предвижда е, около 30% вероятност. Защо е изключено от е, хипотезите на стрес теста? Защо не оценявате балансовите отчети по този хипотеза? Вторият момент вече беше споменат прекаленото разчитане на моделите за вътрешен риск. Установихме по време на кризата, че на тези модели не може да се разчита. В доклада си 17 от 130 банки не успяха да изпълнят критериите от Базел три, включително и една голяма банка в моята страна. Така че какво ще направите с един друг проблем? За моделите на риска, дали ще отчетете количеството на привлечените заеми като процент? И още нещо, което попитаха и колегите. Ако се наложи спешна разпродажба, Спомнете си какво стана в началото на кризата и не мога да си представя, че такъв елемент липсва в един стрес тест. Спешната разпродажба след падането на цените. Ето това са трите области, за които искам да получа отговор. Благодаря. В отрицателната хипотеза се опитахме да насочим вниманието към най-сериозните заплахи за стабилността на банките. В момента на избора на хипотезите в началото на 2013 година. Към онзи момент дефлацията като елемент не беше достатъчно достоверен елемент от хипотезата. В отрицателния хипотеза включихме някои съществени ефекти върху държавите като инфлацията в някои случаи пада под нула защо не сме включили продължителна оценка в период на дефлация. прав сте, няма елемент на дефлация в хипотезата, но има някои от характеристиките на дефлация. А пък за рисковите активи от началото на 2015 година ще преразгледаме моделите, които банките в еврозоната използват, за да могат адекватно да претеглят активите от гледна точка на риска. И оценката ще бъде последователна и логична. За сега обаче разглеждаме само качеството на активите. Прегледахме огромен брой на кредитни досиета със съответните разчети за влушаване на качеството на съответните портфейли и активи. Направихме всичко, което беше възможно – всъщност дори малко повече, отколкото очаквахме. А за хипотезата спешна разпродажба, струва ми се, че този период отмина. Това беше веднага след началото на кризата. За сега обаче това, което все още не е продадено и е трудно да се продаде, трябва да се провизира съответно до падежа. Благодаря. Моля ви, колеги, спазвайте регламента на 5 минути. Ако зададете три въпроса за 5 минути, отговорът е труден. Господин Ламасур. Благодаря. Моят въпрос не е свързан с резултата от тази работа, а с общата архитектура на надзора. Най-вече имам предвид въпроса зададен от колегата Гига от необходимостта от банковият надзор, единен банков надзор, беше осъзната от Европейския парламент и е, това беше възприето и от съвета на министрите. Европейският банков орган беше създаден в резултат на всички тези мерки и е, всъщност е, става дума за е, преоткриване на единия банков надзор, като се тръгне от, централната, от Европейската централна банка, която носи отговорността за този надзор. Това е една сложна архитектура. Имаме съвет за системен риск, е, този съвет е, всъщност е, състава и сценариите за рискове и катастрофи. Има Европейският Марков орган, има и ССМ, което ръководите вие и след това има национални органи. Тази организация не рискува ли да е прекалено сложна и няма ли припокриване, включително с дейността на националните органи и не се ли излага излага на риск да не може да привлече персонал с необходимата квалификация. И още нещо, въпреки автономния статут на ССМ, няма ли все пак риск от конфликт не на интереси, а конфликт, който е свързан с Европейската централна банка? Благодаря. Е, Господин депутат, Що се отнася до системния риск, беше изготвен и един антисценарий. Въпреки това, е, ние от тази гледна точка, е, имайки предвид и конфликта на интереси, който е, може би няма да бъде толкова силно изразен, обаче, както много други лица във връзка с системния риск, мога да кажа, че е, що се отнася до разпределянето на ролите между ЕБА и е ССМ, аз мисля, че е, това е много добро разпределение. Европейският орган за банков надзор се концентрира върху техническите стандарти, прилагането на законодателните акове, Single Rule Book, а ние всъщност прилагаме изцяло тази Single Rule Book е, в процедурата на е, ССМ. Това е една много добра структура, която позволява добра координация. След това е, ние, конституирайки ССМ, направихме това с персонал, който отговаря за банковия надзор в ЕЦБ, като например големи банки като Сантардер, и други. И има обаче и е, надзорници, които са в националните органи, е, в съответните страни, но също така е, и е, национални органи, които имат е, филиали в тези банки и е, които извършват там надзор. Там сътрудничеството също върви много добре. Всички имаме интерес от това, защото ние печелим по този начин от експертизата на националните надзорници, която може да се ползва от ЕЦБ и също така е, е, от надзорния съвет и има все пак дистанция между вземането на решения от отделните банки. Аз мисля, че малко дистанция е, е между тях и един европейски орган гарантира независимост. Ако трябва да бъда честна, заплащането на тези надзорници не от банката, според мен това е абсолютно нормално и е, това не създава някакви особени трудности, защото в е, рамките на механизмът за единен надзор, всеки има чувството да допринася за нещо историческо и има хора, които идват от частния сектор, които са се отказали от големите възнаграждения там, за да участват в нещо историческо като подхода, именно създаване на единен европейски орган за банков надзор. Благодаря. Ронс Фернандес Албарес има думата. От името на групата на социалистите и демократите. Gracias, presidente. Bienvenida. Deseo hacerle dos preguntas. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожа Ной. Да, въпроса. Първо, във връзка с резултатите от стрес тестовете, които получихме миналата година, Яков каза, че дефлацията не е била включена е, в евентуалните сценарии, нещо, което според него прави резултатите малко по-малко надеждни. Моят въпрос е, ще организирате ли периодично стрес тестове за в бъдеще и ако да, ще прилагате ли по-реалистични сценарии там? От там нататък, втори въпрос, говорихте за на надзорния механизъм. Има множество съобщения за медиите, които сте издали. Е, говорите за европейски пазар с хармонизирани правила за на е, действително европейски банки. Това обаче би изисквало да се променят някои от е, системите на национално равнище, които до тук са работили доста добре. Също времено трябва да се предприемат някои мерки за коригиране на последиците от кризата. Разбираме целта да се създадат европейски банки, но без да има действителен фонд за преструктуриране и съответния бюджет за него, както и система за гарантиране на депозитите, може да се окаже, че се сблъскаме с грешки подобни на тези с еврото. Благодаря. Да, действително не е бил използван не е била използвана хипотезата за евентуална дефлация при провеждане на стрес тестовете, макар че някои от нейните елементи са били използвани, но също времено трябва да се има предвид, че, са взети предвид всички заплахи, застрашаващи европейските банки, които сме оценявали има достатъчно надежна информация, възоснова на която да прогнозираме, че вероятността от дефлация е изключително малка. Що се отнася до стрес-тестовете, ще ги провеждаме всяка година. Така се очаква. Но това няма да е е, по начина по който е, го направихме е, последния път в големи подробности, в, с публикуване на резултатите. Ще видим точно как ще подходим. Трябва първо да анализираме натрупания опит при провеждането на комплексната оценка. Що се отнася до приложението на директивата за е, оздравителните мерки и евентуално е, за единния фонд за преструктуриране. Да, би било е, най-добре да имаме тези механизми в действие едновременно, но мисля, че това не е толкова голям проблем на този етап, защото се предполага банките да коригират капиталите си чрез пазарни средства. А иначе съветът и еко... Фин по-конкретно е поел ангажимент за евентуална възможност за предоставяне на публични средства, но това всъщност е много по-скъпо, защото има и много строги изисквания за държавната помощ. Има и възможност за предварителна рекапитализация но там условията са толкова сложни, че вероятността да се стигне до такава ситуация е много малка. Вероятността да бъдат изпълнени всички необходими условия. През 2015 година преструктурирането се решава на национално равнище от 2016 нататък на европейско банката трябва да се обърне към съответния орган и честно казано, условията за тази мярка са толкова сроки за изпъл... сложни за изпълнение, че е, по-скоро с частни средства ще се финансира. Георгия с има думата. Е, a... Благодаря, господин председател. Имам един въпрос, свързан с последните развития в банкирането на тъмно много анализатори стигат до заключението, че колкото повече се опитваме да регулираме работата на банковия отрасъл, толкова повече има сива, а, сиво банкиране. А, не, средствата в някои фондове се развиват много по-добре, отколкото в традиционните банки. Опитваме се да намалим системния риск, но може да се окаже, че това, което правим, всъщност създава по-голям системен риск. Какво смятате по този въпрос? Действително, колкото по-строги са разпоредбите за банковата система, толкова по-голямо е изключението на изкушението на банкирането а, на тъмно. Затова предлагам Европейската комисия да наблюдава риска, свързан с подобна дейност. Това е важна задача и за съвета за финансова стабилност, както и на международно равнище. И да, длъжни сме да следим тези развития. Има нещо, което можем да направим. И е, то е разяснено от е, Базълския комитет, а именно нещо като непряк надзор на е, сивото банкиране чрез банков надзор, например, за хедж фондове. Този тип организации, които се занимават с сиво банкиране, използват банките за източник на средства, така че не е пряко, чрез наблюдението на дейността на банките, имаме възможност да ограничим тази опасност. Нещо подобно стана и в началото на кризата през 2007-2008 година във връзка с дългосрочното управление на капитала. Костас Мавридес има думата от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Госпожо Нои, много се радвам, че отново сте тук сред нас. Имам три кратки коментара. Първо, можете ли отново да повторите с малко разяснение а, това, което казахте за банковата система в Кипър? На второ място, във връзка с казаното от колегата Фернандес. Искам да задам един въпрос. В едно интервю, публикувано вчера, ви питат за това има ли скрити недостатъци в, а, при банките. Вашият отговор е не. Същевременно обаче казвате, че а, е, Заемите, при които няма възвръщаемост е, при някои от банките са 40%. Е, И накрая, ако аз тук в Брюксел взема един заем, ще има лихва 2%, а ако поискам същия заем в Кипър, лихвата ще бъде поне три пъти по-висока. Какъв е проблемът тук? Защо? Банката ли решава? А, с какво е свързано това с регулаторния арбитраж? За какво става дума? Благодаря. Сайпрус, е, in е, За Кипър. В стрес тестовете бяха базирани на положението през 2013 година, което вече бе едно положение, в което имаше доста сериозно напрежение в системата. Обикновено, когато се провеждат стрес-тестове, експертите казват тази година не е добра базова година, защото беше много лоша година и действително това е вярно специално за Кипър. Някои от установените недостатъци вече са били покрити чрез а, съответните емисии. И за мен това е добре, защото така се възстановява доверието. Резултатът е много добър всъщност. Това, че след тези тежки стрес тестове, с една е, и съща методология за всички банки постигаме резулт... добри резултати. Що се отнася до евентуалните а, скрити а, проблеми и дефекти, няма как да а, проверим абсолютно всеки риск в банките, но поне онези, които са били оценени кредитния риск, пазарния риск и особено по-непрозрачните типове пазарен риск, там където има активи, чието риск се оценява по конкретни модели, мисля, че се справихме доста добре. Има рискове, които не са били оценени като цяло, правния риск, риска е свързан с отговорността за някои банки, с пасивите. Това са рискове, които не са били включени и които нямаме възможност да включим. Що се отнася до до лошите кредити. Действително в някои банки положението е такова, че има доста високо ниво на такива кредити и за да се покрие този проблем се налагат доста провизии някои тях са конкретни, други са общи, но в крайна сметка това не е скрит недостатък, защото той е ясен, информацията е на лице и се предприемат мерки. В дългосрочен план банките вече трябва да се погрижат да си възстановят възвръщаемостта на средствата, защото трябва да стигнат до ситуация, в която да печелят. Що се отнесе до разликата в лихвите е, за кредити, които са подобни един на друг е, в различни държави, това, разбира се, е резултат на кризата и на пазарната политика, която се води от Европейската Централна банка, както и а, извинете, и Европейската Централна банка, както и комплексната оценка, предоставя на потребителите и на пазара достатъчно подробна информация, за да може да се покрият подобни е, рискове. Разбира се, има страни, в които има нужда от реформи аз мога да задължа съответния надзорен орган да си свърши работата, но ние не сме единствените действащи лица. Ева Пълнова, НП. Благодаря, госпожо председател. Госпожо, банковата система в моята родна държава, България, се справи с финансовата криза доста добре и като цяло се смята, че е доста стабилна и добре капитализирана обаче е, съвсем наскоро имаше а, доста сериозен проблем. А, започна изтегляне на депозити и така всъщност стигнахме до най-сериозната финансова криза в България от края на 90-те години насам. няма да навлизам в повече подробности, но все пак нека да съобщя, че след а, този инцидент а, БНБ взе решение да замрази изпълнението на всички задължения на тази банка, включително и достъпа до гарантираните депозити. По тази причина през септември Европейската комисия взе решение за започване на процедура за нарушение срещу България, заради това, че не е въвела коректно директивата за е, схемата за гарантиране на депозити. Преди 10 дена БНБ публикува резултатите на проучването на, това, че се отписват активи от 2 милиарда от общо 3,4 милиарда и само 30% от депозитите могат да бъдат гарантирани. В резултат на това като е, в е, България има много е, широк консенсус за влизане в единния механизъм за надзор. Българското правителство се, съобщи, че се е свързано с ЕЦБ, за да се предприемат съответните процедурни мерки, но там нататък нямаме информация за напредъка по този въпрос в третия и четвърти тримесечен доклад се казва, че някои държави членки са изразили формално е, са изразили неформално желание за евентуално включване в е, механизма за надзор. Наясно ли е ЕЦБ с положението в България? Наблюдава ли е, развитието на нещата там? Имало ли е двустранни срещи? Какъв е, на какъв етап са обсъжданията? Изискват се и някои законодателни промени. ЕЦБ е готова ли да предостави техническа помощ за съответните законодателни мерки и е, какви са евентуалните рискове за България при евентуално участие в механизма за надзор, като се има предвид, че не всички останали елементи от Банковия съюз все още е, са в сила. Да, добре. Познаваме случващото се в банковата система в България. Що се случва? Що се отнася до евентуалното възможно включване на България в механизма за надзор, има възможност България да предприеме съответните мерки. Първата стъпка е да се подаде искане към ЕЦБ поне 3, поне 5 извинете, месеца преди евентуалното вклю... дата, на която държавата възнамерява да се включи в механизма. Доколкото аз познавам, такова, такава заявка все още не е получила, не се е получила от България. Ние разбира сме, се, сме готови да си сътрудничим неформално и да отговаряме на всички въпроси на българските си колеги, ако имат нужда от някаква помощ. Аз нямам информация да сме получавали такава официална да сме получавали искане за информация, но това не означава, че това не се случва, защото ние редовно се срещаме с българските си колеги, например в рамките на срещите на Европейския банков орган, но ако съществува такъв обмен на информация, той е все още доста неформален. Благодаря. Анализ Дотс има думата. Последния оратор тази, тази вечер. Искам да ви попитам за трудностите е, присъединяването на стрес теста и оценката на активите. Всъщност там има три проблемни зони. Първият момент беше споменат е, на оценката на активите се занимава само с част от балансовият отчет. Има елементи, които не се оценяват. Елементи в балансовият отчет. И на второ място, не е ли по-добре първо да се направи оценка на активите и след това да се прави стрес тест, вместо да се правят двете неща заедно? и след това поради правилата в директивата за злоупотреби на пазара разбрах, че не сте разкрили изцяло цялата информация, което означава, че Европейската Централна банка има право на преценка какво да оповести. Тоест, като имаме предвид тези три проблема, всеки един от който може да се отрази върху ефекта от стрес теста. Сигурно ли сте тогава, че оценката на рисковете е добра? Зная, че не сте могли да, ли да оцените всеки един риск, но дали оценката е била достатъчно комплексна? Да. Мисля, че беше за всяка банка прегледахме 1% от балансовият отчет, някъде около 60% от баланса, което е значително. За оценка на качеството на активите. Права сте, че първо трябва да има оценка на качеството на активите и след това да се прави стрес тест То беше трудно да се направи. Участваха обаче колегите в отдела за финансова стабилност на ЕЦБ. Успяха да подготвят съответен адекватен модел за частта оценка на качеството И към това добавихме ефекта от негативните хипотези. И после направихме съответните заключения. Променихме някои от параметрите, някои от равнищата, равнищата на провизии са някои неща, които не бяха елемент от стрес тестовете, което показва, че работата е извършена добре. В някои банки оценката на качеството на активите е била по-съществена, отколкото в други банки и тогава възможност след няколко седмици да се направи проверка на място, за да се проверят онези 40% от баланса, който не е проверен. Това е добре да се направи максимално скоро има смисъл да се направи само за банковите групи, където искахме най-сериозни корекции в активите, за да насочим човешките ресурси там, където са необходими. Което показва, че съм уверена, че извършената работа е добра. Тя беше доста трудна, особено в момента, в който обсъждахме методиката тогава се колебаех, не бях сигурна, че методиката е достатъчно всеобхватна. Сега обаче резултатите са добри. А пък за директивата за злоупотреба на пазара. Тук резултатът не е по-различен от това, което се получава, като се правят проверки на място. Вярно е, че в комплексната оценка има различни части. Първото оценка на активите, счетоводни нередности, затова пазарата трябва веднага да бъде уведомен. Няма възможност за преценка. Във втората част са потенциалните провизии, покритие за очакваните загуби. При от... Значи, счетоводството става дума за реализирани загуби. И тук вече има повече възможност за преценка, да се реши дали елемента е съществен преди да се оповести. Идва третият елемент, стрес теста, съответния буфер който да издържи на влушаването на економиката. Това е пруденциална хипотеза, не е прогноза, не е разчет. И затова при оповестяването на пазара има още по-голяма възможност за преценка. След като банките получиха първите резултати. Резултатите бяха разделени на няколко блока. Качество на активите, и банките можеха да преценят, ако има нужда да информират пазара. Това всъщност е отговорност на управлението на всяка банка. И те имат задължения по линия на директивата за на нарушение на пазара. Благодаря много. Много актуално изслушване. Благодаря, госпожо Нуи. Благодаря за презентацията. Благодаря за свършената работа. Желая ви успех в бъдеще. Благодаря за откровеността в изложението, за това, че признахте, че има какво да се подобри. Ние ще наблюдаваме внимателно процеса, как върви надзора Следващото ни изслушване ще бъде в началото на 2015 година. Okay, now we can move to the next point. Uh, И така, колеги, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. На именно. Моля ви, колеги. И така, следващата точка. консултиране с парламента във връзка с събирането на статистическа информация от страна на Европейската Централна банка. Докладчик е председателя, така че си давам думата. Ще се опитам да бъда кратък, тъй като вече сме говорили за предложението за изменение на предложението подадено от ЕЦБ, т.е. препоръка за изменение съществуващата съществуващия регламент за събирането на статистическа информация на ЕЦБ. Става дума за това да се вземат предвид новите задачи на ЕЦБ във връзка с единия надзорен механизъм. Става дума за доста спешен въпрос. Регламентът трябва да се приеме възможно най-скоро, тъй като надзорната задача започва да се изпълнява от ЕЦБ от а, утре. Става дума за функциите в а, областта на пруденциалния надзор и обмена на информация. Смятаме, че Европейската сестра за, и обмена на информация в рамките на системата на европейските централни банки. В моя проект доклад са включени само две изменения. Целта е, е правомощията да се формулират по-конкретно. Първото изменение е ограничение. Трябва да се ограничи пред доставянето на поверителни данни само до ЕЦБ. Е И второто е изменение, което задължава предаващите информация органи и получаващите информация органи и да предприемат всички мерки за защитата на поверителността на тази информация. Единият механизъм за надзор е междубанков механизъм, за това, е, е, европейски механизъм, за това трябва да, данните да бъдат е, добре защитени. Получихме допълнителни изменения, 19 изменения. Съгласихме се да разширим консултациите, да не става дума само за обнов... актуализирането на регламента, но и за неговото изменяне. И въпросът е, нашата парламентарна комисия съгласна ли е да се придвижим в тази посока? съвсем накратко ще направя няколко коментара по измененията. Първо, що се отнася до трите изменения, предложени от господин Балс 5, 6 и 8, както и изменение 5 за включването на съответните разпоредби за покритието на пазара. Тук имам нужда от допълнителна обосновка. Защо смятате, че това е необходимо? Защо смятате, че трябва да се добави този текст? Също така имам въпроси по изменение 6. Какво имате предвид, когато казвате канал за обмен на информация. Не е съвсем ясно. Изменение 8 изменение, което приемам. Напълно съм съгласен. Мисля, че е добре да се упомене принципът за пропорционалност. Що се отнася до измененията, предложени от господин Фернандес, целта на тези изменения е да разширят това допитване и е, областта, до която то се отнася, е, това е нещо, което трябва да обсъдим с колегите. По изменение 4, що се отнася до публикуването на изключенията за конкретни групи. Добре, изменение 7. Обученията. Добре, девето изменение е кратко допълнение, може да се приеме. Десето е малко по-тежко, но аз принципно нямам нищо против да се включат а, така наречените сурови данни. но В изменение 11 мисля, че по принцип а, се а, прилага сравнителен статистически анализ и не виждам защо е необходимо това изменение. Изменение 12, що се отнася да публикуването на докладите от е, процедурите за нарушение. Честно казано, това е доста чувствителна тема, така че трябва да ви обмислим по-внимателно. Изменени 13 и 14 според мен не са необходими, защото манипулирането и фалшифицирането на данните се покрива от е, дефиницията на понятието неточни данни. Що се отнася до увеличаването на глобите, както се предлага в изменения 15, 16 и 17, това е възможно, но принципно правно нямаме възможност да въвеждаме механизъм на автоматично актуализиране, както предлага изменение 20. 18-то изменение може да бъде прието. 19-то изменение също може да бъде прието. Да става дума за правно уточняване на начина по който се организира информацията. Това са моите коментари. Господин Балт. Първо искам да ви благодаря най-сърдечно за доброто качество на извършеното от вас работа. Благодаря ви още веднъж. Е, ще бъда кратък. Аз е, съм напълно убеден, че поверителната информация трябва да си остане наистина поверителна, поради което изрично подкрепям измененията на докладчика, такива каквито бяха представени току-що. Искам обаче да дам още веднъж израз на моите опасения във връзка с това, колко голям може да бъде обхватът на исканията на Европейската Централна банка за предоставяне на информация. Тук е, въпросът, свързан с е, съразмерността, е много съществен. Според мен е, задължението за отчетност не трябва да преобладава най-вече предвид малките и средни предприятия. И мисля също, че тук трябва да се противодейства на разрастването на обема на тази отчетност е, така че ще трябва да се запази обикновената процедура на отчетност и обикновените е, задължения за отчетност, е, защото в крайна сметка това, което вече имаме като задължение за отчетност, не трябва да се обесмисля от ЕЦБ. Сега, аз а, мога да посоча, че съм по-скоро резервиран по отношение на увеличаване на размера на наказанията, както беше предложено от някои колеги, към сумите просто се прибавя една нула. Съгласно настоящата редакция на правния акт, мисля, че тук трябва да проявим много голяма доза бдителност. Благодаря. Thank you. Благодаря. От екаре имате думата. Кей. Thank you. It is ECR. E Благодаря. Благодаря, да, действително е каре. Е, нямам е, много да е, добавя към казаното от председателя. Както казах, когато говорихме по темата, е много важно всички надзорни органи да използват възможно най-добри стратегически, извинете, статистически данни, защото така ще могат да извършват дейността си много по-добре. Мисля обаче, че е добре някои от измененията да се разгледат с повече подробности. Един коментар който може да изглежда педантичен, но доклада, който разглеждаме след, в следващата точка, по който аз съм докладчик, във връзка с изменение в 19 на господин Фернандес, трябва да вземем предвид това, което ще решим във връзка с следващия доклад. Тоест да има връзка между сегашния, между този доклад изменение 19 и моя доклад. Ще съм благодарна, ако това бъде взето предвид. Благодаря сега Ауде Кора Ван Нойвенхойзен. Благодаря, господин председател. И аз ще бъда кратка. Като цяло, най-важното е да се гарантира поверителност и пропорционалност важна. Също така няма твърде голяма тежест и твърде много изисквания за предоставяне на информация. Що се отнася до поверителността, мислим, че тя е изключително важна и ще подкрепим и измененията, които имат за цел да гарантират по-голяма защита на данните. За пропорционалността. Важно е действително новите изисквания да са пропорционални, за да не се въвеждат много тежки нови изисквания. Що се отнася до изискванията за, за предоставяне на точни данни, и за санкциите. А, мисля, че тези санкции трябва да бъдат ясни, ефективни и да не бъдат прекомерни. Не е добре да има сложна система санкции. Не виждам каква е ползата от това. Благодаря, господин председател. Благодаря. От името на групата на Обединената левица. Мариса Матиас не е тук. Няма никой друг, който да може да се изкаже от името на тази политическа група. Добре, Свен от групата на зелените нямате коментари. Йона, се искаш ли да вземеш думата? Не, добре, мисля, че приключихме дебата. Нещата са ясни. Благодаря много на всички, които се изказаха. Благодаря, че подкрепихте основната насоченост на доклада, кой, който настоява да се е, предприемат повече мерки за гарантиране на поверителността. Вземам предвид и казаното от Кей и а, е, е, за, това, че трябва да се свържат а, е, а, тези елементи от двата доклада, що се отнася до увеличението на санкциите. Мисля, че поне няколко политически е, групи имат ясна позиция по въпроса. Като цяло също така. Виждам, че повечето политически групи смятат, че не трябва да се разширява твърде много критото поле тук, е, що се отнася до санкциите. Ако мислите, че тук трябва да има допълнителни изисквания, те да са е, е, ясни и разбираеми, можем да го включим, но мисля, че това е достатъчно ясно. Като цяло мисля, че има яснота е, за основната посока на този доклад. Ако не, може да постигнем някои компромисни изменения в списъка на гласуване. С това приключваме работата по тази точка. Гласуването е на 11 ноември, заедно с гласуването по втори доклад, а именно правомощията на ЕЦБ за налагане на санкции, във връзка с който искам да дам думата на докладчика госпожа Кей Свинбърн to the report. We only have... Благодаря, колеги, за измененията 25. Ще мога да ги разгледам всичките. Общо взето ми се струва, че има съгласие и аз съм готова почти да подкрепя всички изменения. С някои изключения. Най-спорният въпрос са измененията от 15 до 18 за санкциите ЕЦБ първоначално предложи да отхвърлят на оповестяването, ако е необходимо. Преди няколко дни установих, че има консенсус между политическите групи. Така даваме ненужна е, дискреция на ЕЦБ, дори и да не са съгласни можем да предложим нещо друго. На Няколко думи за регламента за злоупотреба на пазара. Ако да речем на увеличаването на санкцията изкривява пазара. Затова трябва да има забавяне колко, колко по-късно, 3 години колко време е да се изчака преди да се публикуват санкциите? През следващите няколко дни, ако получа пряка обратна информация от вас, ще мога да ви кажа дали три години са прекалено дълъг или кратък период. Трябва да преценим продължителността на срока. Дори и когато се отлага оповестяването, те трябва да се ангажират с дискусия поверително на проблема. Някои групи не искаха да има забавяне, така че а, минахме от 0 към 5 години. Интересно е да ми кажете какъв срок подкрепяте не зная какво е мнението на групата НЕП и АЛДЕ. Възнамерявам да предложа компромис, който след разговора днес ще бъде подходящ. ще можем да поговорим не само днес, а и следващите няколко дни техническите изменения господин Гигов предложи привеждане в съответствие с единият надзорен механизъм. Напълно съм съгласна за прозрачността, поискана от господин Санс, съм съгласна. Трябва да има прозрачност за това, какви процеси се прилагат във връзка с забавянето трябва да има система за последователно и логично решение. Правилата трябва да са прозрачни и предвидими и да се прилагат за всички, без дискриминация. Важното е да дадем на ЕЦБ рамка, чрез която да действат ефективно а пък обжалването изисква време. Трябва да се изчистят някои недоразумения между изменение 6 и изменението 23 на господин Гигос. Мисля, че целта и е на дамата е една и съща. Трябва да коригираме формулировката. За това ще ни помогне секретарията за да няма недоразумения в смисъла, за да може поправката да се приеме от всички, сега по отделните изменения. Най-трудните изменения на, на господин Фернандес 19 и 20. Въпросът е къде отиват постъпленията от санкциите благодаря, ако коментирате този въпрос, да ми кажете какво предпочитате. Предпочитах първоначално да отидат парите в ЕЦБ, за да финансират своите разследвания, както обикновено става при националните компетентни органи. Трябва да има прозрачност за това как се харчат постъпленията от санкциите и да не се превръщат в източник за доход на ЕЦБ. Ще бъда благодарна, ако господин Фернандес ми каже какво правно основание използва. при налагането на санкциите или пък средствата да се заделят в някакъв фонд за оздравяване. Подкрепям изменение 25 и 13 международното сътрудничество при санкциите поради скандалите през последните години. Много е важно надзорниците да работят заедно и санкциите да са ефективни и да действат навсякъде. Изменение 11 срещу дискриминацията. Да няма дискриминация в този механизъм и да се спазват разпоредбите в единия механизъм за надзор – в момента ме съветват, че текстът, както е по-настоящем, не отговаря на записаното за единият механизъм. Готов съм, готова съм да помисля за евентуално правно основание, за да има съответствие, за да може това, което предлагаме, да работи на практика. 14 господин Фърбер, имам известни опасения. Доколкото разбирам банковия съюз, тази отговорност се поема от ЕЦБ. Все пак можем да поговорим дали националните органи не са отговорни и ще видим какъв е текст за банковия съюз. Има някои особености в правната система, според които национален орган задейства на санкциите. Това е изменение номер 3 да, отговаря и на опасенията на някои от колегите, които бяха изказани тук. Трябва да намерим баланс при задействане на санкциите. Първо национален орган и след това ЕЦБ. Някои неща могат да бъдат променени. Предлагам три компромиса, за които мисля, че има съгласие. и ако ги приемем, ще можем да гласуваме следващия вторник без нещо да попречи за приложението на банковия съюз. Ако успеем да постигнем съгласие за компромиса до края на годината. Очаквам вашето мнение. Благодаря, Кей. Сега ще дам дук думата на докладчика в... Благодаря. И мисля, че когато погледнем измененията, трябва да се концентрираме върху три основни теми, с които трябва да се занимаем в бъдеще. Първо, правилната доза прозрачност, най-вече по отношение на практиката на публикуване на решения за санкции. Ти кейс се спря вече на това. Второ, ние трябва да уточним кога започват да текат сроковете, по какви критерии могат да се прекъсват и третата голяма тема е свързана с правомощията. По тези три големи теми аз съм внесъл измене. Що се отнася до прозрачността, аз мисля, че принципно е правилно да се създава прозрачност, но при първото разискване още казах, че двойно наказване от пазара и държавата, т.е. от органите за надзор на държавата, е, във връзка с твърде ранно публикуване трябва да се избегне. Е, един път е достатъчно да се наложи наказание, поради което трябва да се спазва необходимата резервираност в такива случаи. Аз внесох е, едно изменение в духа на това, че трябва да се публикуват само тези санкции, за които е изчерпан правния институционен път. Смятам, че това е, е добър подход, защото опитът от миналото показва, че много подобни санкции са обект на е, протести и като се е, има предвид е, това, е, трябва много ясно да се очерта инстанционния ред. Е, а пък докато има внесени жалби срещу санкции, е, знаете, че има забрана за публикуване. Сега, давностните срокове, те започват да тъкат тогава, когато органите е, узнаят за извършени нарушения. Знаем, че това може да трае много дълго, докато бъдат открити подобни административни грешки, поради което ние не трябва е, да имаме много бързи, много кратки давностни срокове. Сега за санкциите още нещо. Дали ЕЦБ трябва да бъде. Но ако мога да бъда точен, всъщност такива санкции трябва да се прилагат от националните органи. Аз желая успех на всички при решаването на този проблем. Кей, радвам се, че се грижиш толкова за еврозоната, затова направих и предложение при банките, които са обект на единия банков надзор е, да сътрудничат с ЕЦБ, обаче санкции може да налага само националния орган, защото иначе е, нищо е, от всичко това няма да може да се приложи на практика. И мисля, че с това отговорих и на въпроса на господин Рай. Аз няма да участвам в Uh цялата тази акция. Мисля, че е, е, може да бъде това е, аритметично или геометрично средство, което се прилага за години, така че ако ние не постигнем споразумение, мисля, че е, няма да е добре. Мисля, че е, се е спряхме основните точки, а иначе е, групата на ЕНП винаги е на разположение за е, двустранни разговори с е, докладчик. Мавридес. Yes. So, um, as far as the, um, the rapporteur draft report, just... Два коментара за проекто доклада на докладчика изменение 9. Всички сме съгласни, че прозрачността е приоритет. Обосновката според нас е достатъчна. еднаквото третиране на всички банки без оглед на размера на банката трябва да бъде подчертано. Втория коментар. Изменение 9 за спорния текст за сравнителното предимство. Ще предложа устно изменение, с което ще се опитам да отделя тази част от от е, текста, да я отделя от разпоредбата. А за изменение 6 Ако лично трябва да избирам редакцията за решението за задействане на процедура за нарушение. До някъде, така ми се струва поне, ограничава субективността в сравнение с формировките, които съм виждал в другите изменения. Прав ли съм? Можем ли да го обсъдим двустранно? Това беше. Благодаря. Thank you. Now, Cora. Благодаря, Кора. Благодаря, господин председател. Най-важната тема тук са сроковете за публикуване на санкциите, за да има яснота за пазарите и финансовите институции. Същото въжи и за сроковете за ЕЦБ да вземе решение за санкциите. Тези процедури трябва да са разбираеми ясни и прозрачни и да приключват на време. Благодаря на, на докладчика в сянка за решенията за налагане на санкции. Като цяло, като по принцип ЕЦБ трябва да публикува своите решения и трябва да има правото на преценка да не публикува, ако това се налага. за изчисляването на, периодичните санкции. ЕЦБ трябва да даде повече информация за ежедневната ставка. Не е добре да променяме размера. А пък за сроковете, за решенията и процедурата предлагаме да се придържаме към установените системи за давност. Решения в разумен срок до 5 години след настъпването на нарушението. Прекъсване на срока е възможно, стига да има основания. Можем да подкрепим всички изменения на господин Фервер и господин Валц. Благодаря. Thank you. Now, who Мариза Матиас. Благодаря. Обединената левица. Благодаря. Съжалявам, че не можах да изслушам част от дискусията. Аз не съм докладчик в сянка от Обединената левица. Това е колегата ми Михаил Викърт, но мога да присъствам. Аз Искам да направя някои коментари във връзка с правомощията за налагане на санкции на ЕЦБ. Що се отнася до основните задачи, понякога ние е, изпитваме трудности, но трябва да продължим да бъдем в състояние да извършваме сериозна оценка на паричната политика на ЕЦБ. Е, има два въпроса, които за мен е, са свързани с голяма загриженост. Ако не извършваме сериозна оценка на паричната политика по отношение на нейната ефективност в комбинация с други политики, които се прилагат, тогава резултатите ще останат същите и дори резултатите да са положителни, паричната политика на банката беше ужасна. Ние видяхме, че е, огромни е, суми, огромен капитал е, беше е, далят в банките, обаче е, всички тези суми не достигнаха до реалната економика. Е, също така е, търсенето е голям проблем. Когато имаме предвид, че не трябва да продължаваме с същата политика, имам искам да кажа следното. Банките ще задържат парите, няма да отидат в реалната економика и а, е, всъщност банките ще е, извършват спекулации. Е, всичко това е неразривно свързано. В един доклад а, за дейността на ЕЦБ а, трябва да се съдържат конкретни предложения. Например, че трябва да има полиси микс, защото ако се придържаме само към това, което сме направили до сега, смятам, че можем да направим положителна оценка на една парична политика, която е, изцяло се провали. Председателят прекъсва Марис. Аз мисля, че това не е обект на дискусията в момента. Ние говорим в момента за е, доклада на госпожа Кейсиво. А, извинете, казва ораторката. Аз е, Всъщност исках да кажа нещо за доклада на дейността на Европейската Централна банка. А всъщност аз вече казах нещо за годишния доклад на Европейската Централна банка. Е, много моля да ме извините. Всъщност е, с това приключвам изказването си. Take note in any case of your, your remarks. Okay, so we, we move to the next speaker. You want to say something on this point? да чуем следващи оратор или искате да добавите нещо? Въздъхнах, защото си мислих, че отиваме към обща критика на капитализма, но това може да стане по друга тема. Сега за доклада. Съгласни сме с това, което повечето от това, което е направено от докладчика. Няколко думи за изменение първо и трето. Дали те са съвместими с общия пазар? Не бива да се отклоняваме от директивата за капиталовите изисквания. Трябва да погледнем внимателно, за да не допуснем нещо такова. Общо взето сме съгласни с вас. Нашето изменение е номер 18. Общо взето беше прието сега на срока давност, изтичане Надзорът обикновено а, е сложен механизъм. Затова е нормално а, да удължим а, сроковете за давност. След това изчисляването на ежедневната глоба, която предлага на ЕЦП е доста сложно като формула ежедневната глоба е една 730 от другия вид санкции. А другата санкция е една 50-та. Защо да не използваме тези две дроби? Разбирам притесненията на Маркос. Той казва, че няма нужда да се обявява санкцията преди да си имал възможност да я обжалваш. Защото и ЕЦБ може да сбърка. Всъщност това е логиката на изменение 16 но все пак е, има правни срокове за срока за оповестяване. Важното е да не направим така с изменението, че някои санкции изобщо няма да се обявяват, което противоречи на общностното право. Трябва да се намери формулировка, която запазва идеята, но не създава а, такава хипотеза. Поради това, че, че срока за давност е изтекал, някои от санкциите не се оповещяват а, и при отжаване а, може да се избегне оповестяването. А това всъщност не отговаря на изискванията на общностното право. Мисля, че можем да намерим компромис по измененията. Изобщо не става дума за големия проблем на паричната политика на капитализма. Благодаря, ще дам думата на докладчика. Бурхард Балт, съвсем накратко, аз искам да представя Следното наистина е важно да се изчакват е, публикациите, докато бъде е, изчерпан инстанционния ред. Ние не би трябвало да се движим по несигурен терен. Едно нещо обаче е изключително важно за мен. Имам предвид е, международното развитие, като например налагането на санкции на европейски банки в САЩ. През е, последните месеци ние имаме няколко примера в тази насока и смятам, че това са до някъде ужасни примери, поради което трябва да положим повече усилия в посока сътрудничество и съгласуване на политиката на санкции на глобално равнище. Аз знам, че това не е лесно, но трябва това да не остане само апел, а в крайна сметка да вървим в тази посока. Едно трябва да е ясно, който е действал некоректно, трябва да бъде наказан. И трябва да си плати, е, както се казва в Германия, за е, сторената злина. Например, ако става дума за чуждестранен филиал в Европейския съюз или в Штатите, не трябва при тях да се допуска изкривяване на конкуренцията. Аз мисля, че много от наложените санкции, най-вече от близкото минало, до голяма степен изкривиха е, конкуренцията, е, поради което мисля, че ще бъде добре да имаме съгласуване на политиката е, на налагане на санкции на глобално равнище. Благодаря още веднъж на докладчика за извършената работа. Искам да посоча, че напълно подкрепям предложенията и измененията на Маркус Фарбър. Благодаря. Благодаря. Моля ви, бъдете възможно най-кратък. Съвсем накратко. Пред нас беше председателката на надзорния орган на ЕЦБ. Тя пледираше за европеизиране на банките и пазарите. Тук са ни необходими истински трансевропейски банки. Тези усилия, които ще бъдат подкрепени от всеки, са свързани с определени рискове. Например, eh, ако механизма за банков надзор не е дотиран с необходимите средства. През последния мандат този орган се занимаваше много активно за следното да бъде прият е, механизъм за банков надзор, който да съответства на първоначалните предложения на Европейската комисия с цел подобряване на банковата система и подобряване също така на а, е, тази политика през следващите години. А, е, ние казахме, че санкциите предвидени в настоящия регламент могат да станат част от механизма за надзор и по този начин да се увеличи доверието в Европейския съюз. Санкциите попадат не само в ресора на комисара по конкуренцията, те са част е, от целостната правораздавателна практика в Европейския съюз, част от функциите на Централната банка, но сега мисля, че в рамките на Банковия съюз би било уместно тези правомощия да бъдат е, прехвърлени към е, ликвидационния фонд. Сега докладчика. I will, will do a, a... Благодаря. Преследващ следващите 24 часа ще е, разговарям с всеки един от докладчиците в сянка, за да видим дали можем да постигнем компромисни решения, но като цяло нямаме твърде много спорове, така че се надявам, че ще можем да свършим тази работа през последните, през следващите 24 часа. Ще работим с секретарията за езиковите версии, за да може да има и е, е, да има е, последователност на формулировките между този текст и правните текстове за механизма за надзор, механизма за преструктуриране и за измамите на пазара. Надявам се, че ще работим добре. Благодаря. Благодаря, Кей. А сега преминаваме към... Не, всъщност трябва първо да ви припомня, че гласуването на 11 ноември. И заедно с другата точка, която обсъдихме за статистическата информация. Следващата точка в дневния ред е годишния доклад Европе... на Европейската Централна банка за 2013 година. Пабло Залба Бидегайн е докладчик по темата. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, нека първо да дам малко повече е, информация за контекста. Това е доклад за 2013 година, въпреки че сме е, почти в края на 2014 година, през която доста неща се случиха в рамките на Европейската Централна банка и бяха предприяти много важни мерки. През 2013 година ситуацията беше такава, че въпреки спаднат на брутния вътрешен продукт с 0,4% и високата безработица, някак някакси и се виждаше светлина в края на тунела и вече се виждаха първите признаци на економическото възстановяване. През 2013 година мерките, които бяха предприемани, почти стабилизираха ситуацията. Имаше някои нови предизвикателства, но като цяло въпреки безпокойството, че може да се стигне до нов спад в тази рецесия, повечето признаци бяха за възстановяване на економиката и се очаква в същото време следващата година да има 1,2% ръст на БВП за инфлацията 2013 година близка до тези на Зоната 1,3%. Е Това не е много близо до целта, която ЕЦБ си е поставила. ЕЦБ би искало да има инфлация от плюс минус 2%. През септември тази година обаче инфлацията е стигна до 0,3%, т.е. още по-далече от 2% и от целите заложени в договора за Европейския съюз. Що се отнася до кредитите, 2013 година има отрицателни цифри, годишните стойности 2,4% за кредитите И днес след да председателя на надзорния съвет на ЕЦБ е, заяви, че фрагментирането на пазара ще бъде намалено, че частния сектор е, ще продолее спадна им разлика между различните държави членки северните страни нивата са по-високи, по-добри. Целта е да се създаде възможност за економическо възстановяване и създаване на повече заетост. Смятам обаче, че ЕЦБ е могла да бъде и по-ефективна по отношение на някои от предприятите мерки, особено, що се отнася до фрагментирането на финансовия пазар през 2013 година е имало какво да се направи повече в тази връзка. И все пак трябва да се каже, че ЕЦБ действително реагира бързо, нещо, което намали нивата на напрежение на финансовите пазари в еврозоната и допринесе за стабилизирането на доверието в едината валута. Също времено обаче има намаление на лихвите в държавите членки, нещо, което се отрази и на вноските за покриване на кредити. Економическото възстановяване и създаването на заето си изисква съвместни действия. Паричната политика сама по себе си няма как да създаде работни места и стимули за развитие на економиката. Паричната политика изисква включване на всички, участие на всички държави членки и особено на големите държави членки и ангажираност от страна на европейските институции. Не може да се предполага, че само паричната политика сама по себе си ще реши всички проблеми на економиката и заедостта. Мерките, предприяти от ЕЦБ през юни тази година, има за цел с 1 милиард да се увеличи балансовият отчет. Това са мерки, обаче, които просто отлагат нещата за малко, докато се предприемат действителните мерки за решаване на ситуацията, за постигане на економическа интеграция, политическа интеграция. Но е ясно, че ЕЦБ сама по себе си няма как да реши структурните проблеми. Само държавите членки в сътрудничество на, с европейските институции могат да направят това. Само те могат да създадат достатъчно стабилни основи за економическо възстановяване и заетост в еврозоната. Паричната политика сама по себе си не може да се стимулира търсенето. Мерките, които Централната банка приема, са временни по своето естество. Тяхната цел е да спечелят малко време за държавите членки и европейските институции, така че те да могат да намерят крайните решения на проблемите. Ето бе независима в паричната си политика. Това е залегнало в договора. Що се отнася до единия механизъм за преструктуриране, тази сутрин научихме, че на 4 ноември ЕЦБ ще започне да изпълнява своите, своята функция на единен надзорник на еврозоната. Това е една много важна стъпка в европейската економическа политика. И в заключение, нека да кажа, че не трябва да се пропуска и демократичния контрол, т.е. ролята на Европейския парламент. Това са основните неща, които бих искал да включа в този доклад, но разбира се, ще изслушам и позициите на колегите. Нека да дам думата на докладчите в сянка. Колеги, моля ви, ограничете се до 3 минути максимум, тъй като времето ни не е достатъчно. Рената Соро от името на групата на социалистите и демократите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ние искаме тази седмица да установим контакти. Това не е, е направено до момента, така че на следващото заседание ще докладвам резултатите. Благодаря господин е, господин председател. Аз искам да благодаря на докладчика за изготвения от него доклад, защото най-общо става дума за това отчет на Европейската централна банка, който е по обем на 300 страници, да бъде коментиран тук. Трябва също така да се тласне напред економиката. За 2013 година имахме твърде скромни прогнози за растеж, а и реални темпове на растежа. Ние искаме наистина да се тласне напред растежа, което означава конкретни мерки, мерки за борба с безработицата, която вече добива кошмарни размери, най-вече в южноевропейските страни. Там имаме 5 е, до 26% безработица, а при младите хора дори безработица в размер на почти 50%. Така е в Гърция, 55% е, е в е, Испания, а в Германия и Австрия тези проценти са много ниски. Е, много по-низки. Трябва също така да се занимаем и с въпросите, е, свързани с е, ликвидността и с инфлацията. Банките получиха 1,3 билиона евро помощи, обаче тези средства не отидоха на пазара. И още нещо искам да представя на докладчика, искам той да го вземе предвид. Има един аспект, който беше засегнат от Европейската централна банка, респективно член 123 от договорите си има предвид тук. Е, става въпрос, че не могат да бъдат подпомагани финансово правителства. Сега обаче сме свидетели на другата крайност. Има данни, от които е видно, че Европейската Централна банка за 2013 има печалба от 1,4 милиарда евро и повече от 900 милиона евро приходи от е, облигациите. А това са облигации, които е, са изкупувани от държавите на вторичния пазар, което означава, че за 2013 година Европейската е, Централна банка е реализирала тази печалба и 300 милиона от е, това се падат на е, гръцките облигации. Това е ситуация, която не приемаме. Ние искаме ЕЦБ да купува е, да, облигации с рабат от 40% и е, това е, да го е, причислява към своята печалба. Това означава, че 10 милиона евро Гърция повече трябва да плати на Европейската Централна банка. И е, тази разлика между тези 40% и печалбата, това всъщност е, е според мен е, в основата на печалбата на ЕЦБ, а това са спекулации, които тя не трябва да си позволява. Страница 225 от доклада доклада на Европейската Централна банка са посочени точно тези цифри. На страница 100 е записано, е, че ЕЦБ в момента има изкупени е, облигации в размер на 180 милиарда евро на вторичния пазар Всъщност Европейската Централна банка трябва да заплати сумата, която е използвала за закупуване на тези облигации с цел подкрепа на еврозоната и то по 0,5% реалния лихвен процент в момента. Тези печалби на ЕЦБ според мен са неоснователни и моля докладчика да постави тази тема, тъй като тя е сериозна. Смятам, че през следващата година тези печалби ще се изплатят, обаче Гърция според мен, трябва да а, даде 10 милиона евро за а, облигации, за да ги купи от Гръцката централна банка обаче номинала на тези облигации всъщност се свързва с стоеността през тази година, а през следващата година нещата ще изглеждат по друг начин. Също се отнася и за други държави членки. Тоест това е точка, по която трябва да проведем а, дискусия и мисля, че е необходимо още едно заседание, за да коментираме всички тези данни. А, смятаме, че ЕЦБ трябва да играе друга роля и държавите членки трябва да получат а, малко а, отдих, малко пауза, защото ЕЦБ а, е платила определена сума за облигациите и а, всъщност това трябва да се вземе предвид, а не номинала в бъдеще. Рамон Тремози. Благодаря. Рамон Тремози Балцел от името на групата АЛДЕ има думата. I don't see our colleague. He's not here. Не е тук нашия колега от Алде.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 се извиня на секретарията. Аз всъщност не трябваше да участвам в дебата за санкциите и в крайна сметка участвах за да науча някои неща. Моите коментари бяха от общ характер. Пабло беше тук, вероятно е чул. Аз не съм е, докладчик в сянка на Обединената левица. И имаше точки, които бяха заличени в презентацията на Пабло, а те са от фундаментално значение за нас. Ясно е в анализа на дейността на ЕЦБ по отношение на паричната политика нямаме особено голям консенсус и, както казах вече, ще трябва сериозно да си помислим за паричната политика и последиците от нея. Ще трябва да видим къде са слабите места, въпреки че се говори тук за успехи, има и големи слабости. Що се отнася до парламента, ние трябва да дадем препоръки. Аз всъщност вече казах много неща, затова ще бъда кратка. Първата препоръка трябва да е свързана с полиси микс. Ако нямаме нещо подобно, не можем да очакваме паричната политика да бъде по-ефективна или пък под някаква форма да допринесе за излизане от кризата. Казвам това, защото политиката на економии тук е, като че ли не се връзва с паричната политика. След това, точка втора въпрос, който също беше засегнат от Павло. Е, силно експанзивната парична политика не предлага никакво решение, ако парите не влязат в реалната економика, а това не става банките имат голяма ликвидност, обаче ако няма фактори за това парите да влизат в реалната економика, банките ще имат голяма ликвидност и какво ще правят с тези пари, това, което най-добре могат да правят, да спекулират и пак се изправяме пред проблем, поради което искаме един сериозен баланс и е, мисля, че е, това би трябвало да постигнем през следващата година. Колегата Уртасун от името на групата на Зелени. Ehm, Благодаря. Позволете ми да споделя някои мисли с е, вас и да направя някои коментари. Първо беше казано, че ЕЦБ през последните години не всичко, което е направило, е погрешно, обаче все пак може да се внесат някои критични аспекти и то е, по един въпрос, който е ясен. Що се отнася до цените, ЕЦБ не изпълнява мандата си. Това прави впечатление и трябва да бъде казано е, експлицитно аз е, смятам, че е важно докладът да отрази променения сценарий за който стана дума, ще трябва да се спре този доклад и на агрегираното търсене. Матия също посочи това. Има някои елементи, които трябва да бъдат разширени. Някои бяха споменати между другото. Според мен е, да, е, това е доклад за 2013 година, но ние говорим за дейността на ЕЦБ като цяло. Е, например, Има определени покупки, които са свързани с рискове за публичните финанси. Освен това, трябва да говорим и за това, което не е направено, а именно няма програма за качествена експанзия, такава каквато има в други части на света. Това е централен елемент. Ние знаем колко струваше на националните финансови системи да неутрализират това, което се получи поради забавянето. Например, ЕЦБ се квалифицира понякога е, върху страни, е, представляващи последен изход и е, се знаеше, че това струва много на испанската финансова система. Това, което прави ЕЦБ, трябва да се постави в връзка с втората програма за количествена експанзия. Тогава трябва да кажа, че има точки 15 и 16 в доклада, където се внушава, че стимулите трябва да се оттеглят. Не мисля, че ситуацията е такава, която да позволява да се оттеглят тези стимули. Аз смятам, че ще трябва да се формулират наново тези точки и ще трябва да, си поми... да се помисли малко по-добре. Ще трябва да се занимаем и с въпроса за правните ограничения. Разбира се, има и известни правни ограничения, които трябва да вземем предвид, защото всъщност измаредните мерки се намират извън общностното законодателство. След това проблема с демократизацията и контрола на Европейската Централна банка, това е голяма грижа за моята политическа група. Смятаме, че тук има недостиг. Важно е съветът на директорите да публикува своите доклади, също така мога да кажа, че независимостта е, е в сила и в двете посоки. Ние сме загрижени за това, че при структурните реформи е, нещата са само на думи, а не на дела. Всъщност това не е попада и в правомощията на Централната банка. Ликвидността не може да се поставя тук като условие. Нека да се изпомним е, известното писмо на господин е, Трише до региона Сапатера. Е, е, смятам, че подобни неща трябва да се изяснат в доклада. След това последно въпрос е свързан с надзора. Нашата политическа група смята, че това е по-малкото зло, ако нещата се правят е, на база конфликти на интереси. Наистина трябва да се установи един независим орган, а това изисква промени в договорите. Sì, grazie Presidente. In effetti dopo Strasburgo non abbiamo avuto tempo di... Поискахте думата съвсем за кратко. Да, благодаря, господин председател. Е, по-добре е да се обсъдят нещата предварително с колегите, преди да се изкажем тук, но все пак нека да направя няколко коментара, да кажа какви са първоначалните ми впечатления от доклада и от казаното до тук. Благодаря на докладчика за е, това, което каза, действително економическата ситуация значително промени нещата, промени и социалните неща, е, въпроси особено е, заетостта. И сега имаме сериозни проблеми с безработицата сред младите. Има страни, в които 5% от семействата живеят под прага на бедността. Ясно е, че няма как само паричната политика сама по себе си да промени всичко и да реши тези проблеми. Но щом паричната политика не е достатъчна, можем да говорим за структурни реформи. На национално равнище можем да говори, говорим за фискални реформи. Също времено обаче трябва да има предвид и е, въпросите свързани с суверенитета на отделните държави. Е, трябва да имаме предвид и фискалния пакт. Трябва да имаме предвид и възможностите за подкрепа за публични инвестиции. Но най-важният въпрос тук е, е възможно ли е тези мерки действително да доведат до економически растеж и заетост. Поискахме от господин Юнкер сериозни, сериозни проекти за европейски инвестиции е, за следващите години. Той дойде в Страсбург, е, направи своето обещание и заяви, че то трябва да се постигне без да се увеличава дълга. Как може да стане това обаче? А, може ли да се намерят частни инвеститори? Честно казано, не ни се струва, че това е възможно. Необходим е сериозен план за инвестиции, за да може економиката да се задвижи отново. ЕЦБ наскоро пое ангажимент да закупи ценни книжа, гарантирани с активи и може да, тя да купи ценни книжа от Европейската инвестиционна банка или от Европейската банка за развитие. Трябва по някакъв начин просто да приложим някакво новаторско решение, защото не виждам как само единствено структурните реформи е, на национално равнище могат да решат нещата. Съгласен съм с колегата, който е, спомена точка 16 от е, проекта доклада. Действително, е, тя не е достатъчно добре формулирана. Наистина е, трябва да имам предвид, че паричната политика просто не е достатъчна. Е, За да постигнем економически растеж, е, какъвто има в Съединените щати в момента, ни трябва огромно количество а, средства за количество на облегчаване. Ролята може да, има, да вземе предвид, например, възможността за облигации с е, срок от 30 години. Може да има и краткосрочни инструменти, но най-вероятно по-дългосрочните ще са е, по-полезни. Та или иначе, ако не подхождаме по-инновативно, няма как да се постигне економически растеж. И още нещо. Европейската централна банка се занимава основно с е, стабилизирането на цените, а не с стабилизирането на обменния курс. А, нещо, което се прави в Съединените щати. Нещо, което ни дава по-малко възможности да, се, да сме конкурентно способни в световен план. Много економически експерти когато говорят за еврото, казват, че всъщност а, не може да се твърди, че еврото а, има е коректно да има един и същи обменен курс, а, защото а, в някои страни економиката е много по-конкурентно способна, отколкото в други а, страни, използващи еврото. Всъщност тук се сблъскваме с вътрешна девалвация а, на валутата. Увеличава се бедността в някои от държавите членки, а, докато други забогатяват. Така че е необходимо да се предприемат мерки за сближаване – защото иначе е голяма част от европейците са застрашени от е, допълнително обедняване. Това ще са основните неща, е, които възнамерявам да взема предвид. Благодаря. Докладчика има думата. Благодаря. Благодаря на колегите за направените изказвания. Колега социалист. Позволете ми да започна с колегата от групата на социалистите, господин Соро. Никой не е казал, че наред с паричната политика не са необходими реформи, за да се тласне напред растежа и създаването на работни места. Наистина план за инвестиции е необходим, както казахте основателно. Необходим е за това, че страните, които са в по-добра ситуация, да водят малко по-експанзивна финансова и бюджетна политика. Това обаче не беше казано от е, председателя на ЕЦБ и както Мариса Матиеш посочи, е, много е важен полиси е, микс. Всъщност става дума за микс не само от парични политики и структурни реформи, а за една много по-широка компания концепция с елементите, които аз споменах наред с всички останали. Сега по вашите опасения във връзка с точка 15 и 16 казахте, че те могат да се тълкуват като внушение за намаляване на стимулите така може да бъде тълкуван този текст, обаче може да се работи и по друг сценарий, при който се приема, че конвенционалните стимули не трябва да действат безсрочно. Ние знаем, че подобни мерки са ограничени във времето, защото в противен случай ефектът може да бъде точно противоположен на този, който се стремим. Аз мога да прочета още веднъж това, което ще кажа. Искаме само ЕЦБ да намери правилния баланс между риска от твърде рано приключване на акомодиращата си парична политика и рисковете, които са свързани с отлагането на този момент на приключване. В този доклад се навлиза в сферата на двата вида риск, по-ранно приключване или по-късно приключване и това е свързано с определени рискове и последици. Сега, по другите въпроси, само с положителни макроекономически стойности не може да се върви напред. Естествено, трябва да се създава заетост. Тук всички са единодушни. Този доклад повтаря това на много места. И тук трябва да си зададем въпроса е, каква част от заетостта може да бъде генерирана от паричната политика. Според мен, е, малко може да се постигне, ако паричната политика се разглежда изолирано. По колегата Мариса Матиеш съгласна съм с това, което каза тя. Важно е, че трябва да се намери е, правилния полиси микс, трябва да се вземат предвид е, всички елементи, които допринасят за растежа. Това е не само паричната политика, има и други фактори. които многократно са споменати в доклада. По казаното от колегата от групата на Зелените, Европейската Централна банка е действала според него късно и погрешно. Всъщност става дума не само за Европейската Централна банка. Останалите действащи лица също действаха твърде късно и погрешно. Европейската Централна банка, казахте вие, не изпълнява мандата си и се отдалечава много от целите заложени в основните договори по отношение на инфлацията. Аз мисля, че въпросите във връзка с точки 15 и 16 и е, се надявам да съм разсеял вашите опасения. Спрях се на най-важните въпроси и с удоволствие ще продължа да получавам коментари от вас по формален и неформален път, защото всъщност е, този доклад е изключително важен. Е, е, с това мисля, че можем да заключим открием днешното заседание. Срокът за изменение е 11 ноември. 8 ноември е за писмените изменения. Благодаря. Ще се видим утре сутринта. Започваме с гласуване. Елате на време.